Buongiorno a tutti. Per favore prendete posto. Buongiorno a tutti. Добро утро на всички. Най-напред Искам да приветствам всички вас с добре дошли. Днешният ден е изключителен. Искам да приветствам с добре дошли не само членовете на Комисията по селско стопанство, но и представителите на сълскостопански сдружения от цяла Европа. Искам да приветствам и италианските представители на е, Сълскостопанското сдружение, както и всички останали, които присъстват в залата. Господин комисар, добре дошъл в Европейския парламент. Много се радваме, че сте тук. за да представите основните предложения за реформа на обща сълскостопанска политика. Комисията прие това предложение преди, няко, преди няколко часа. В Европейският парламент представлява европейските граждани и като така сме убедени, че това е много добър форум за разискване по предложенията на Европейската комисия. Предложенията, които ще ни представите, господин комисар, са разработени в специфичен контекст. От една страна всички сме наясно, че економическата ситуация е по-особена. Пазарите са колебливи, има много повече економически натиск, в резултат на което характеристиката на производството в Европа изпитва затруднения. Ето защо ние не, не бихме искали да отстъпим от постигнатото в сълскостопанското производство, тъй като няма да можем да осигурим в същата степен продоволствената сигурност, а от друга страна няма да можем да осигурим спазването на екологичните изисквания. В парламентът бяха приети два доклада с голямо мнозинство. Там са описани всички предизвикателства. За да спазим заложените в докладите цели, ние трябва да примирим непримиримото да произвеждаме повече без да вредим на околната среда. Не можем а, да опазваме околната а, среда а, без, а, без да отчитаме и економическите а, условия. Изправени сме пред необходимостта от реформа. Колебливостта ще се превърне в постоянна характеристика и фермерите имат нужда от възможности, за да могат да се справят с ситуацията. Институционалната промяна, която се обсъжда сега, е много важна. За първи път реформата на общата сълскостопанска политика се осъществява в рамките на съвместното взимане на решение, което означава много важна отговорност за нас. Надявам се, че това, което ще приемем, ще бъде полезно и за фермерите, и за гражданите. Искам да благодаря на комисията още един път за това, че а, дойде пред а, дойде да, да направи изложение пред Комисията по селско стопанство. Искам да ви кажа, че разполагаме с много малко време, тъй като комисарят трябва да си тръгне най-късно в 12.30. Така че ще следваме обичайната процедура. След като изслушаме комисаря, ще дам думата на координаторите на групите, след това на докладчиците и след това на всички останали депутати, които искат думата. Комисарят също така каза, че през следващите няколко часа всички членове на Комисията по селското стопанство ще получат и имейл а, с пълният текст на предложените реформи. Ако няма други въпроси и забележки, ще дам думата веднага на комисаря. Господин Чолс, имате думата. Благодаря, господин председател. Дами и господа, аз съм пред вас за не за първи път, тъй като за първ път се явих пред вас, когато се утвърждаваше кандидатурата ми, в която представих своите приоритети. Днес съм пак пред вас, веднага след приемането на законодателните предложения на комисията, за да ви ги представя. През следващите минути, както каза председателят, в електронната поща на всички членове на Комисията по селско стопанство ще бъде получен пълния текст на предложенията. И през следващите дни ще имаме възможност да обсъдим по-подробно тези предложения, тъй като за първи път участвате пълноценно в рамките на процедурата съвместно взимане на решение. Това означава, че през следващите месеци ще работим заедно по текста. Ние преминаваме през много важен етап за селското стопанство. Проведахме обществен дебат, който започна на 12 април през 2010 година. За проведе се дискусия по предложението, представено от комисията през ноември миналата година. Благодаря ви за приносът, който дадахте през изтеклия период, не само под формата на участието в обществения дебат и докладите Лайен и ДЕС, както и с всички разисквания, които проведахме. Този дебат показа, че е необходима реформа на общата сълскостопанска политика. Трябва ново равновесие в рамките на истинско партньорство между обществото, което предлага финансовите повече ресурси за обща селскостопанска политика и фермерите, които е, произвеждат нашата храна и е, на които се пада отговорността да опазват околната среда. Основните предложения на реформата са следните. Поставяне на конкурентоспособността на всички производители в служба на продоволствената сигурност полагаме основите на нова дългосрочна конкурентна способност, както от економическа, така и от екологична гледна точка. Селското стопанство трябва да се развива по хармоничен начин на цялата територия на Европейския съюз и накрая една обща цел, обхващаща всички сектори, за която говорим отдавна, а именно упростяване на обща селскостопанска политика първата цел поставяне на конкурентоспособността на всички фермери в служба на продоволствената сигурност. Мерките, които имат за цел да подсилят конкурентоспособността на европейското селско стопанство, трябва да отчитат промените в контекста и економическата среда през последните години възоснова на пазарните условия основните проблеми са свързани с международната конкурентоспособност на европейското селско стопанство, колебливостта на цените и приходите. Проблемите за европейското стопанство са свързани не само с метеорологичните условия, но също така и с рязкото намаляване на доходите на фермерите. Този проблем с, с намаляващите доходи на производителите е много сериозен. Как ще отговорим на тези проблеми? Най-напред преките плащания, ефективността на сегашната ни политика не дава толкова добри резултати. Наш, тази е, система се основава на исторически дадености и загуби своята ефективност. Сегашната система не се разбира от гражданите и трябва да сменим парадигмата. Историческите дадености вече са устарели. Трябва нова е, система с е, целенасочени мерки като използваме за основа 2014 година. Сълскостопанската площ ще бъде много важен елемент в плащанията, като се отчитат едновременно и производственото измерение и обществените блага, произведени на тези земи. Този подход изисква да се върви към сближаване, тъй като едно и също ниво на обществените блага трябва да съответства на едно и също обществена подкрепа. Защо е ограничена степента на сближаване между плащанията през бюджетния период? Както знаете много добре, обща сълскостопанска политика се реформира заедно с реформите в бюджетната перспектива и това е така за първи път от, от как съществува обща сълскостопанска политика. Ние трябва да отчитаме реализма, в това число и на ОСП политиката и на европейско ниво, изкуството на възможното и на баланса. Най-важното е да се, да, да се осигури развитие в добра посока, което правим е, с предложенията и за е, преките плащания. От една страна, като преминаваме един първи етап до 2020 година, второ място, като определяме цел за равнопоставеност. Що се отнася до вътрешното сближаване между държавите членки и регионите, които не зависят от външните бюджетни аспекти, ние сме определили една по-бърза цел, а и това трябва да се отнася до плащанията от в рамките на бюджета 2000, до 2020 година. По-нататък диференцирана помощ въз основа на обективните потребности. Обща сълскостопанска политика трябва да подпомага, да опазва всички аспекти. В интерес на диференцираната подкрепа ние предлагаме на държавите членки механизъм за пряка помощ със специфичната помощ за младите фермери и тук ние предлагаме да запазим 2% от националните е, суми за допълнителни плащания, които представляват 27% от средното за максимум 20 хектара за е, е, стопанство. Тук става дума за структурна помощ, която отговаря на демографските предизвикателства. Това е предизвикателство за всички държави членки. Следователно, това трябва да бъде задължително за всички държави членки. С свързаните помощи трябва да имаме коража да, да се разграничим от економическите теории. Ние предлагаме да се запази това тази разпоредба за свързаните помощи, при условие, че всяко използване на тези плащания е оправдано. По-нататък с възможността държавите членки да насочват до 5% на помощта на първия помощ към, към първия стъп към подкрепата на селското стопанство в зоните, изпитващи затруднения. Заедно с това ние ще запазим аспекта развитие на селските райони, за необлагодетелствените райони, с повишаване на максималната помощ до 300 евро на хектар. По този начин ние ще мобилизираме целият производствен капитал на Европейския съюз. Това преминава не само като използвам, не само като използваме съществуващите средства, но също така и като се осигуряват приходи по-скоро, по-добре насочени към производителите и структурите, които действително имат нужда от това. Ние предлагаме да се определи понятието активни производители с точни критерии, за да не наказваме истинските производители, в това число и производителите, които не работят на пълноработно време. Активните производители са онези, които работят в сълскостопанското производство и управляват естествените ресурси. Ето защо ние сме определили един критерий, според който преките помощи ще бъдат получени на, на стойност 5%, 5% от неселскостопанските приходи. Приемливо ли е все още да се говори за помощ възоснова на приходите? Аз не смятам, че е възможно. Комисията предлага приходите предлага дегресивност и намаляване на приходите възоснова на сума 150 000 евро. Таванът започва от 300 000. Et à la demande claire d'un Européen sur deux, selon euh, un sondage qui vient d'être publié récemment. Ce mécanisme тези механизми са съобразени с разнообразието на земеделците и няма да накажат онези стопанства, които наистина създават работни места. Масата на работните заплати ще бъде приспадната, когато се взема предвид таванът. Също така са взети предвид изискванията за добро управление на природните ресурси, независимо дали стопанството е голямо или малко, защото зелената помощ няма да зависи от таваните и тяхната дегресивност. Така създаваме нови условия за конкурентоспособност, както екологична, така и економическа. ОСП трябва също да бъде на висотата на предизвикателствата за устойчивост в екологичен и в економически план. Според мен е много трудно да се говори за усилия за устойчивост, когато се говори за използване на природните ресурси в този сектор. Те са производители на обществени блага земеделците. Но в крайна сметка говорим за природно равновесие. В продължение на години земеделците бяха тласкани по пътя на производителност без ограничения, без да се съобразяват с ограниченията и природните предели на екосистемите и е, за това непрекъснато се отправят към тях обвинение, че е, те са замърсители. Не можем е, да продължаваме да подсилваме черните краски в тази картина пред общественото мнение. И за това е редно да стимулираме земеделците в ежедневната си работа да отчитат изискванията за конкурентоспособност в дългосрочен план, чрез земеделска устойчива практика. Практиката, която се предвижда при тъй нареченото озеленяване, ще ни позволи заедно да озеленим общата селско-стопанска политика, като гарантираме продоволствената сигурност в дългосрочен план. Ако горският тор запазва печвата, почвата от вятъра и от ерозията на водата, тогава няма да има заплаха за продоволствената сигурност. Би трябвало да не се отделят обаче повече хектари за производство на такъв тор, отколкото са реално необходими. Трябва да има простота в земеделската практика и да не се налага да се доказват нейните предимства. Също така е редно да се диверсифицират културите, да се пазят постоянните пасища и да се пази биоразнообразието, както и елементите на ландшафта. Трябва да се ограничат елементите на задължителни мерки навсякъде в Европа, защото от една страна, чрез тези мерки се борим чрез климати... с климатичните изменения, с ерозията на почвата, но от друга страна, нито земеделците, нито администраторите искат да бъдат претоварени прекомерно. Значи мерките, които са приложими на цялата територия на Европейския съюз, трябва да позволяват избягване на нарушенията, на изкривяванията. Всички земеделци трябва да се ползват равнопоставено и в Финландия, и в Испания, и в Великобритания, и в Полша трябва да бъдат еднакво приложими. С тези механизми ние, данакоплаците и земеделците, ги поставяме в положение на печеливши. Всички трябва да са печеливши. Също така искаме земеделието да се превърне в сфера на познанието. Това е друга предпоставка за устойчивата конкурентоспособност. Искаме да се използват нови методи на научни изследвания и новаторство. Утрешното земеделие е земеделие на познанието. Това е претворяване в практика на тези концепции, което ще ни позволи да произвеждаме повече при съобразяване с екологичните и економическите аспекти и да придадем повече конкурентоспособност, но и повече устойчивост на земеделския сектор. Необходимо е също да се приспособим по-добре към ограниченията в производството и изискванията на пазарите. За това в финансовата перспектива съм предложил да се отвоят средствата за научни изследвания в селско-стопанската сфера не става дума само да се финансира работата на лабораториите. Е, в крайна сметка, най-добрите идеи, ако не излязат от лабораториите, са безполезни. Необходимо е да се разработват онези технологии, които ще е, бъдат най-полезни на земеделците. Също така трябва да има трансфер на познания, да се засилят връзките, сътрудничеството между земеделската общност и научната общност. Има място за сътрудничество на всички тези структури. Именно това сме предвидели в развитието на бъдещите програми. Това трябва да допринесе до, за развитието на истинско земеделие на познанието, на партньорства в областта на иновациите, а, а всичко това ще се отрази положително и върху производителността на Европейския съюз. Чест, скоро време комисията ще представи свое съобщение за научните изследвания в земеделската сфера и това ще има пряка връзка с днешното предложение. Сега за организацията на различните е, направления. Е, с цел изличане на максимални допълнителни ползи. Първо, екологични аспекти, иновация и научни изследвания. В едните години в тази връзка повече от всякога ни трябват средства за економическа устойчивост. В е, хранителната, продоволствената верика е, първичното земеделие е най-важната, но и най-тънката, най-слабата връзка. Там трябва да възстановим равновесието и да укрепим позицията на земеделците. Трябва също така да се осигури по-добро разпределение на допълнителните ползи. Това ви предлагам е, давайки възможност на всички земеделци във всички сфери, е, предмет на приложение едно към договора, да се организират. Това е мярка, която нищо не струва. Просто предлагаме нормативна уредба, която е съобразена с ежедневието на земеделската дейност, е, но всичко това може много да донесе на земеделските производители, за да могат по-добре да се позиционират на пазара. Впрочем, в момента в момента се, се ограничават тези организации на производителите, но ние предлагаме те да станат така да се каже, безгранични, да бъдат всички подсфери на земеделската дейност обхванати, за да могат да извличат ползи от тях стопаните. В момента, в който професионалистите поискат това, признаването от държавите членки на организациите на производители, на сдружения и организации на междубраншова основа трябва да бъде задължително за всички подсектори. също така предлагам да изясним правилата на конкуренцията. Е, не е редно на организациите на производителите да се пречи да планират и да се приспособяват към търсенето на пазара, особено от гледна точка на количество и качество, след като всички големи предприятия го правят. Тази организация ще допринесе за економическата устойчивост, успоредно с други методи, които предлагам, и така е, земеделците ще бъдат в състояние да се изправят лице в лице с кризите които стават все по-многобройни и все по-тежки. Сега, по отношение е, на управлението на кризите, предлагам кризисен резерв от 3,5 милиарда евро, който да бъде използван за пазарни мерки в случай на пазарни кризи или загуба на доверие от страна на, производ... на потребителите в голям мащаб. Също така клауза за изключителни смущения, е, за да бъдат е, преодолявани най-тежките непредвидими последици на кризисните ситуации. Комисията трябва да има възможност да предприема неотложни неотложни мерки, без да се бави в случай на криза. Всички имаме а, спомен за кризата с Е-коли, една от най-тежките санитарни кризи, които ни поразиха през последното десетилетие. Трябва да бъдем въоръжени, за да се справяме с кризите в момента, в който те възникнат, без да се бавим въобще. Без значение дали ще прибегнем към мрежите за сигурност или към други мерки, като интервенцията оперативна а, интервенция чрез частни а, фондове и а, запаси или чрез допълнителни екс... мерки, първото нещо е да можем да реагираме бързо, без да чакаме кризата да се разгърне. ефективност и реактивност това са ключовите думи на средствата за управление на пазара, които ви предлагам. Във втория стълб ново средство за управление на кризите предлагаме, а именно средство за борба с колебливостта. Това е основано на принципа Помогни си сам и Европа ще ти помогне. С други думи, застраховайте се, създавайте фондове и комисията ще ви подкрепи. Сега по отношение на териториалното измерение, е, гарантиране на конкурентоспособността на селското стопанство във всички европейски региони. Е, трябва да избегнем териториалното сегментиране между зони, които имат силна конкурентоспособност и по този начин поставят под заплаха съществуването на екосистемите, а от друга страна зони, които са на път да се опустинят. ОСП трябва да гарантира териториална приемственост и равномерно развитие на селското стопанство, както и равномерна конкурентоспособност. Това е, е, е много важен обективен елемент за развитието е, на новите ни идеи. Комисията предлага на държавите членки ново управление, основано на договори за партньорство между комисията и държавите членки, като се включат структурните фондове и фондовете за развитие на селските райони. Подходът Договор за партньорство ще включва редица механизми, включително национална координация, координация с комисията, условия екс-анте, които държавите членки да спазват, а преди одобряване на програмите от комисията. Този подход ще позволи програмите да бъдат по-лесно осъществявани. Тук е важно да се уточни, че общите правила за развитието на селските райони и за структурните фондове ще бъдат свързани единствено с общите принципи и с националната стратегическа координация спецификата на ОСП и е, връзките между двата стълба ще бъдат напълно запазени в хоризонталния регламент, част от днес представения пакет. Ангажирам се да работя в най-тясна връзка с държавите членки в тази подготвителна фаза за ограничаване на броя на проблемите, недоразуменията и потребностите от изменения след одобрение на, на тези програми. Една добра подготовка ще ни позволи да разработим логични, ясни стратегии още преди приемането на програмите, за да можем а, да а, допринесем ефикасно и на всички нива, глобално и локално, за конкурентоспособността на селското стопанство и на селския свят. Държавите членки а, ще участват в това общо договаряне на съвместните стратегии, на договорите за партньорство и също така гарантираме по този начин единството на първия и втория стълб. Защото това, което се отнася за селските райони, ще остане в регламента за селските райони, а всички други мерки ще бъдат допълнително уредени. Е, държавите членки вече няма да бъдат обвързани с тъй наречените оси. Те ще имат наистина възможност гъвкаво да разработват стратегии за оползотворяване на местния потенциал в рамките на общностните цели. Но задълженията за прилагане на някои мерки, като например агроекологичните мерки или подхода лидер, ще останат. Този тип управление ще позволи селският свят да бъде усъвременен, модернизиран чрез инвестиции в обществената и частната инфраструктура, като същевременно бъде стимулирано динамичното развитие на земеделския сектор, новаторското му развитие, позволявайки по този начин връзка между районите, които са с земеделска насоченост и районите, които нямат така развито селско стопанство. Така е, ще можем е, да допринесем за усъвременяването на конкретни сектори е, в тези региони, където тези сектори имат голямо значение. Ще бъде възможно създаването на подпрограми, чрез които държавите членки ще могат да използват финансовите пакети за многогодишното развитие и така ще могат да извършват конкретна, конкретно преструктуриране. Е, шест приоритета е, ще имаме, е, които проистичат от трите ни големи цели на общата селско-стопанска политика. Най-напред ще стимулираме новаторството. След това повишаване на конкурентоспособността. Трето, управление на рисковете. Четвърто, запазване на екосистемите ефективно използване на ресурсите и стимулиране на социалното приобщаване. В тези общи рамки се предвиждат 20 мерки, сред които един общ пакет за земеделието на познанията, като се оказва подпомагане на преноса на знания, консултантските и информационните услуги и сътрудничеството между земеделци и учени. Допълнителни усилия ще бъдат положени за ориентиране на земеделието към по-високо качество ще бъде възможно с 3000 евро на стопанство да се подпомагат инициативите за качество, както и за сертификация. Конверсията и биологично чистото земеделие също ще бъдат подпомагани чрез тази нова мярка, специално предназначена за този тип земеделие. На следващо място ще има истинска стратегия за земеделието, което инвестира. Ще има по-ефикасни средства за стимулиране на инвестициите в рамките на мярка, която прегрупира всички категории физически инвестиции с възможност за държавите членки да да предлагат по-високи помощи за младите производители, за зоните в неравностойно положение, за земеделците, които предвиждат новаторски инвестиции и за колективните инвестиции. Ще има ясна подкрепа за организираната земеделска дейност, насочена към пазара. А, искаме да окажем помощ на организацията, създаването и а, функционирането на групите на производители, открити за всички държави членки, и стари, и нови. Е, сътрудничеството също ще се подпомага. Колективните инициативи, като, е, например, е, създаването на местни мрежи за търговски пласмент, колективните усилия за разработване на нови продукти и сътрудничеството между дребните економически субекти, които искат да се обединят, всичко това ще бъде финансирано. Е, групите за действие на място лидер ще бъдат укрепени. Е, в крайна сметка те са се превърнали в традиция в тези програми. Е, бихме искали замеделието да се превърне в източник на създаване на работни места и на предприемачески дух. Това ще е предмет на нова мярка за развитие замеделско и економическо. Това ще позволи едновременно да бъдат подпомагани младите земеделци, които сега навлизат на пазара и малките земеделски стопанства. Те ще бъдат подпомагани за економическа диверсификация, включително в неземеделската сфера, като помощта може да възлезе на до 70 000 евро. Сега а, хоризонталната цел, която сме си поставили е да упростим ОСП. За всички схеми и средства предвиждаме такова упростяване. За преките помощи с елементарен метод за всички администрации, както и за земеделците. А, искаме да упростим управлението, особено това за древните земеделци. Еднократната помощ може да възлезе по тази линия на 500 до 1000 евро на година и е много важно тази помощ да не пречи на преструктурирането на дребните стопанства, защото същевременно Извеждането от експлоатация на земите на дребните земеделци, които спират земеделската си дейност, ще бъде подпомагнато чрез нова мярка в преструктурирането на втория стълб. Така ще подпомогнем онези дребни земеделци, които желаят да преустановят дейността си. Тук е необходимо да има упростени схеми за плащане в първия стълб, който да се обвърже с също упростени мерки във втория стълб, така че да не бъдат древните земеделци изкуствено принуждавани да стоят при земята си, ако искат да прекратят дейността си, само и само за да получат плащанията. Ако искат да напуснат земеделския сектор, те могат да го направят и за това се предвиждат мерки по втория стълб. Също така, мерките за озеленяване бяха разработени с оглед на това изискване за рационалност от гледна точка на приложение. Те ще бъдат контролирани и ще бъде извършвано плащане е, в съответствие е, с е, базата на дохода. Опитваме се да насочим вниманието към екологични мерки, които да бъдат съобразени с нормалните механизми на контрол. Не става дума за това да се увеличават проверките или да се увеличава времето, в което с тях са заети било замеделци, било национални администрации. Като се гарантира методично управление на обществените средства, ще можем да намалим тежестта на проверките, компенсирайки например, държавите членки, които в продължение на множество последователни години са имали ниво на грешки по-малко от 2%. След като дълги години грешките са били малко, това означава, че контролът дори да не е прекалено а, интензивен, е ефективен. Също така, а, обословеността на а, базовите помощи от доходите ще а, бъде обос... упростена. А, сега а, имаме ГАЕК, добрите а, замеделски и екологични методи. А, броят на такива изисквания и практики ще бъде намален от 15 на 8 а, от тъй наречените Statutory Management Requirements а, голям брой а, ще бъдат премахнати. Тази реформа на обословеността ще позволи да се постигне по-голяма яснота в правилата за а, допускане до участие в програмите. И особено тук ще вземем предвид 7% от екологичните резерви, които трябва да бъдат постигнати. Госпожи и господа, Земеделието е в сърцевината на местната динамика и на него дължим своето разнообразие. Това е нашата храна, но също така нашето обществено благо, нашата култура, традиция, ценности, природни ресурси, бъдещето на нашите територии и наследство. В момента започва една много важна фаза в разискванията по проектите на комисията. Както вече казах, началото Европейският парламент ще участва в тези разисквания на равна нога с съвета и много ми се иска от е, днес, в момента в който получите проектите на комисията, е, да започнете да работите максимално интензивно, колкото комисията, така както ние работим интензивно с съвета. Е, вашите тъжнения винаги ще ми бъдат е, близки е, и оставам на мнение, че трябва да намерим средства, качество, начин, проектът на комисията, проектите на комисията да бъдат от полза за вашата работа. Така че всичко това да се претвори в решения, които са лесно приложими, упростени за земеделците и които допринасят за дългосрочната конкурентоспособност на Съюза. Благодаря. Грация, каро комисарио, грация per туа рика ricca Я волю асигура... Председателят. Благодаря, господин комисар, за много подробното изложение. Нека предварително заявя, че ще полагаме усилия за осъществяването на сътрудничество, в това число и на сътрудничество с съвета, така че реформата на ОСП да е адекватна реакция в отговор на проблемите. Извинете, в началото забравих конкретно да упомена всички организации, имам цял списък с организации, присъстват и много бивши наши колеги. За съжаление нямаме много време. Господин комисарят реши първо да направи изложение пред парламента и след това да проведе пресконференция. Така че трябва да се вместим във времето до 12.30. Насрочили сме още едно заседание, на което ще продължим разискванията с господин комисаря. Така ще дадем възможност на всички колеги да вземат отношение. Давам думата на координаторите и докладчиците. След техните изложения, 10 на брой, ще дам думата отново на господин комисаря за отговори. Моля, вмествайте се във времето. Господин Алберт Дес. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, скъпи Пауло, скъпи колеги, от името на групата на НПМ за мен е удоволствие да приветствам с добре дошъл господин Дачиан Чолош тук в Европейския парламент. Благодаря ви за изложените законодателни предложения. Благодаря ви също, че решихте първо да посетите Европейския парламент. Както ние, така и милиони земеделски стопани в Европа с интерес следят развитието на вашите предложения за реформа на ОСП. Най-вече членовете на Комисията по селско стопанство с нетърпение очакват следващия кръг от дебати, който започва днес. Съгласно договора от Лисабон, Европейският парламент ще се възползва от своите правомощия по процедурата за съвместно вземане на решение. Господин комисар, сигурно ще се съгласите с мен за това, че тук в Комисията по селско стопанство можем да вземем окончателно решение едва след като бъде взето решение и за финансирането на сълскостопанската политика. Докато бъде взето такова окончателно решение, имаме още достатъчно време, за да намерим най-добрите решения на проблемите в областта на ОСП. Позволете ми да се спра върху някои аспекти по преките плащания. Предвиждат се 7% за поставяне под дугар от екологични съображения и 30% за мерки от позеленяване. Не смятам, че това разпределение на средствата е най-доброто. Според мен то няма да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на европейското селско стопанство. Въпреки това ще се опитаме да намерим възможно най-добрия компромис. Обвързващите мерки не винаги водят до постигане на крайните цели, особено като се има предвид, че в държавите членки ситуацията е различна. Особено по отношение на мерките за озеленяване трябва да вземем предвид конкретните условия в държавите членки. Обичам да сравнявам, например, Сицилия с Финландия. Тези две страни са пример за много големите разлики в това отношение. Не трябва да се достига до повишаване на административния товар. Направихте някои много добри предложения за неговото намаляване. Опасявам се обаче, че някои от предложените от вас мерки ще доведат до увеличаване на бюрокрацията. По отношение на мерките за озеленяване, не мисля, че те ще доведат до някакви допълнителни ползи за околната среда. Не бива да наказваме именно унези, които вече са допринесли много за развитието на селскостопанския сектор. Не бива да се въвеждат системи за плащания, които да водят до допълнителни санкции, допълнителни проверки. Това само би повишило административния товар. С задоволство отбелязвам, че предвиждате повишаване на нивото на новаторството в сектора – Съгласен съм с вас, че трябва да се укрепи потенциалът за новаторство. Прав сте и за това, че селското стопанство играе ключова роля при овладяването на новите предизвикателства. Във връзка с това, най-вече в рамките на втория стълб трябва да осигурим максимална гъвкавост. Съгласен съм и за това, че системата на осите вече е устаряла. Но за да преодолеем това, трябва да приемем разпоредби, които да са максимално изгодни за селските стопани. Господин комисар, надявам се, че при предстоящите дебати ще установите стабилно сътрудничество с парламента. Надявам се, че ще намерим добри решения, парламентът настойчиво ще изисква намирането на отговори на бъдещите предизвикателства. Ще настояваме за предприемането на мерки в полза на европейските селски стопани. Крайна сметка трябва и в бъдеще да осигуряваме продоволствената сигурност за 500 милиона граждани на Европейския съюз. Ако следваме този път, мисля, че ще намерим и правилните решения. Надявам се, че през предстоящия ни период на разисквания ще установим добро сътрудничество. Наистина се надявам за това, тъй като това ще е в интерес на всички граждани на Съюза. Вашите предложения са добра основа за бъдещите разисквания. Ще ги подкрепим и ще предложим и съответните изменения за усъвършенстване. Благодаря, Алберт. Капул Сантуш, координатор и докладчик има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар, дами и господа. Най-напред искам да изразя задоволство от вашето присъствие тук Фактът, е, че дойдохте да представите предложенията, говори за добрите взаимоотношения с Европейския парламент. Обща сълскостопанска политика очевидно е голямо предизвикателство за Европейския съюз. Решенията, които предстои да вземем, са много важни и е, е задължително Европейския съюз да участва пълноценно. Ние искаме да дадем своя принос за да може в Европа да се работи в условията на солидарност е, и справедливост, което е част от е, европейския проект. Като координатор от, за групата на социалистите искам да ви напомня, че вече е взето решение и ви призоваваме е, да работите с нас по гъвкав начин. Ние ще положим същите усилия, за да можем заедно с вас да постигнем балансиран резултат в съвета. Ние в Европейския парламент и в групата на социалистите по-конкретно сме наясно с своята отговорност и необходимостта да дадем своя принос към ОСП. Готови сме да работим ангажирано и в дух на компромис очакваме да постигнем резултат, който да отговаря на потребностите не само на производителите, но и на гражданите и потребителите. По отношение на конкретните аспекти на реформата, които току-що представихте, смятам, че представихте някои много добри предложения, що се отнася до целите, към които се стремите. Имам обаче някои резерви по отношение на изпълнението. Това ще бъде много важно съображение в хода на законодателния процес. Преди да навлезем в предложенията по-конкретно, искам да кажа, че не съм съгласен с основният принцип. и имам значителни резерви. Вашата позиция не съответства на Европейския парламент в парламента вече има много голямо мнозинство за е, адекватен бюджет за ОСП. ОСП не може да постигне своите цели без съответен бюджет, защото след 2014 е, година е, ще изтече преходния период за новите държави членки. След тази дата имаме нужда от повече солидарност. Що се отнася до бюджета за стопанствата, предложенията ви са доста плахи. По отношение на свободното разпределение и сближаването на преките плащания, ние не смятаме, че вашите предложения съответстват на предложенията, които се... не съответстват на целите, които се опитваме да постигнем. Предложените плащания – ще бъдат в ущърп на фермерите, които са под прага. Много производители ще получат само, от, само половината от плащанията според вашите предложения. Според нас това е неприемливо. Uh, екологичният аспект е, е друг е, проблем. Вие е, отчитат, вие признавате сълскостопанските произведения като обществени блага. Те трябва да бъдат съответно заплатени в съответствие с темата за преки плащания. Тук трябва да се изчислят площите, е, за преки е, плащания, като се сведе до минимум бюрокрацията, така че фермерите да имат е, лесен достъп до тези плащания, на които имат право. Мисля, че могат да се положат допълнителни усилия за упростяване на мерките и за намаляване на бюрокрацията. Като цяло, предложенията, които чухме тази сутрин, са по-добри от това, което очаквахме, съдейки по слуховете, които се носеха. За да получат производителите ефективна обществена подкрепа, ние трябва да положим усилия помощта да бъде получена само от фермерите, които действително имат които действително отговарят на условията, тъй като има много собственици на земя, които получават помощи без да произвеждат сълскостопански стоки. Критериите за допустимост трябва да бъдат добре прецизирани. Преките плащания трябва да бъдат ефективни, така че производителите, които не произвеждат сълскостопански стоки, да не получават помощи, освен ако не организират альтернативни дейности. Ние не искаме да се опустини половината от обработваемата земя. Що се отнася до пазарите, както казахте, пазарите на световните пазари са много колебливи. Ние смятаме, че предложенията, които отправяте, са доста плахи. Трябва да станат по-смели. Задължителен е по нататъшен дебат. Не искам да отнемам твърде много от времето, но както казах, радваме се, че дойдохте да представите новите предложения за ОСП. Смятаме обаче, че в много области предложенията ви са недостатъчни и, както казах, разчитаме да се проведат допълнителни дебати, за да се усъвършенстват предложенията. Смятаме, че младите сълскостопански производители трябва да получат достатъчна подкрепа, в, особено в началните етапи. Е, доволни сме от предложенията за сътрудничество между фермерите и научните изследвания, но тук е необходим по-нататъшен дебат. И накрая, господин комисар, е, знаем, че ни предстои още много работа. Тази работа обаче е много интересна и удовлетворяваща и в парламентът очакваме да работим заедно с вас в интерес на гражданите. Джордж Лайан има думата. Благодаря, господин председателю. Господин комисар Чолош, колеги, ще се опитам да бъда възможно най-кратък и най-бърз. Този пакет, като го гледам на пръв поглед, има добри и а, лоши страни. Нека започна с добрите му страни. Приветствам целенасочването на плащанията. Парламента отдавна е, искаше това в редица свои доклади. Приветствам е, това, че плащанията ще бъдат насочени към активните земеделци. Също така приветствам обвързването на работата на земеделците с тази на промишлеността. Вие обаче твърдите, че сте упростили ОСБ, а на мен ми се струва, че ако започнем да се вглеждаме по-задълбочено, няма толкова много упростявания. Плащанията поне не са чак толкова упростени. Мисля също така, е, че е добре е, да е, се премине към по-голямо равновесие между земеделските и неземеделските държави. Малко тук сме разочаровани от постигнатото. По централния въпрос, който отдавна разискваме, усилено го разискваме в тази комисия и сме разисквали с вас нееднократно, големите предизвикателства, недостига на земя, на енергия и на вода и необходимостта от борба с промените в климата, страхувам се, че този пакет, за който се надявах да предложи истински стимули и да даде възможности за разработване на нов модел на земеделие, по-устойчиво, по-конкурентоспособно, като че ли този пакет не отговаря катастрофално не отговаря на тези изисквания. По зелените мерки, ротацията на културите и постоянните пасища – е, това е, е просто е, съвсем повърхностно предложение. За резервния фонд от 7% ние като че ли ще направим по-малко конкурентоспособен Европейския съюз, отколкото по-конкурентоспособен. Има големи политически дискусии за продоволствената сигурност, за енергийната сигурност и тези 7% нямат никакъв смисъл на фона на тия дискусии може би ще ни обясните философията, която ви е ръководила, за да изберете тази цифра. От гледна точка на политическа насока на ОСП през последните 10 години, може би не е толкова лошо положението и пакета, но като че ли се отклоняваме от пътя, който искаме да следваме. Господин комисар, е, ще бъде дълъг и труден този пък в предстоящите преговори. И е, бих ви призовал е, да върнете реформата в правия път, така да се каже, през едните е, месеци и е, седмици. Джин Никълсън. Благодаря. Господин председателю, господин комисарю, е, добре дошли. Много е трудно обаче, ще си дадете сметка, с това кратко предизвестие да вземем отношение по пакета, който ни представяте. Ще дам обаче първоначална реакция. Ще ви запозная с, с своето виждане за това къде се намираме. Доста отдавна вече се опитвам аз да заявя ясно позициите си, така че ще се опитам да го направя и сега. Ние минахме през реформата Макшали реформата на Мариан Фишер Бол и би трябвало да сме наясно с насоките. Тези реформи, според мен, осложниха, замъглиха, бюрократизираха ОСП. И сега това, което вие предлагате, ще бъде кошмар за фермерите. Готов съм да работя с вас за подобряване на предложенията. И се надявам, че ще откликнете на желанието ни да работим с вас така, както и ние откликваме на вашето желание за съвместна работа. Реформата в сегашния си вид ще съсипе продоволствената сигурност, която се, от която се нуждаем в дългосрочен план за хората в Европа. И е, на господин Копола Сантуш бих казал с една дума. И кралицата на Англия може да каже, аз съм сред хората, които обработват тази земя. Мога ли? Да, понеже все още не е свършил преводът на различните езици, за това изчаквам. Моята позиция винаги е била и няма и да се промени. екологичните мерки, които имаме в момента в е, е, стълб 2, са достатъчни. Това го вярвам. А ако ги преместите в стълб 1, всичко ще стане по-сложно и ще има много повече бюрокрация. Както казаха и други колеги, на място всичко по-трудно ще се прилага. За това говорим всъщност. Тези реформи трябва да бъдат прилагани от земеделците в 27 държави членки. И ако не се стигне до прилагане на място, той политиката не функционира. Нищо не сработва тогава. Искам да кажа също, че за мен това е, е много жалко да се говори за фонд от 7%. Ни, е, плащаме огромна цена е, да внасяме жито, за да храним своите животни. Това, което предлагате е ретроградна стъпка. Погледнете какво стана в миналото с захарта. Вижте какво направихте с захарта. Хората стъчкуваха. Вие просто изгонихте хората от сектора, лишихте ги от работата. Погледнете. Не се получаваме от грешките си, а нека се получим. Това ще ни е полезно в бъдеще. Трябва да кажа, че приветствам помощните ви мерки в някои други сфери – да, трябва да има по-бърза реакция на кризите. Това е необходимо. Също така приветствам казаното от вас за дребните фермери. Искам заедно с вас да помислим за това тези мерки какво отражение ще имат в различните държави членки и как ще бъдат възприемани, защото те могат да бъдат тълкувани в различните държави членки по различен начин и ефекта може да е различен в старите държави членки и новите държави членки, ако някой път приложите едни и същи мерки, възможно е те да се превърнат в катастрофа за новите държави членки. Не би трябвало да се пречи на семеделците да си вършат работата. В малък регион като Малкия има много малко обработваема земя. Какво ще се постигне чрез озеленителните мерки, освен да се увеличи работата на администрацията и да се наложат допълнителни ограничения на земеделците. Ако се опитвате да наложите а, единна мярка на хора, а, които работят в най-различни стопанства и при най-различни условия, такъв ще е ефектът. И за това в бъдеще трябва да е, общуваме много по-интензивно. И със сигурност, когато прочетем документите детайлно, ще имаме много изменения. Благодаря ви. Мартин Ошлинг е пой... Мартин Ошлинг. Да, комисар, ich denke, Sie haben... Господин комисар, мисля, че до някъде поемате в правилната посока по пътя към реформа на ОСП. Но не мисля, че предложеното от вас е достатъчно. Ако искаме да установим по-екологосъобразна, по-устойчива политика, ще трябва да подходим по-критично към някои от предложените от вас мерки. Имам предвид най-вече предложенията за редуването на културите, предлагате стойност от 70%, която според мен не е достатъчна. Съгласни сме с 7% земи за поставяне под угър. Има много елементи от ландшафта, които в момента са обект на плащания. Мисля, че това ще е приемливо за земеделците. По отношение на екологосъобразния аспект, приемаме предложенията ви да си поставим срок от 1 януари 2014 година. Защо не е разработена стратегия за протеиновите култури, която да бъде взема, взета предвид и във връзка с редуването на културите? В момента няма устойчиви практики в тази област. Съгласни сме с предвиждането на максимален допустим размер на плащанията. Мисля, че обвързването с работните места също е правилна мярка. Тя спечели голямо мнозинство в парламента. Обществеността също е на мнение, че трябва да поставим някакъв таван – не са достатъчно последователни мерките, които предлагате за преразпределяне между държавите членки. Повечето държави членки няма да се съгласят с стойностите, които предлагате за преразпределяне на средствата. Ще има още много разисквания Немалко сме говорили за по-конкурентно способно селско стопанство и за необходимостта от увеличаване на производството. Тук трябва да вземем предвид, че 30% от хранителните продукти просто се изхвърлят. Затова трябва да се запитаме дали не трябва по-ефективно да използваме ресурсите си. Не мисля, че увеличаването на производството ще ни отведе към целта. Трябва да подходим диференцирано и към повишаването на конкурентоспособността. Трябва да има конкурентоспособност не само на международно, но и на европейско равнище. Приветстваме предложението ви за новаторството, но в каква посока смятате да поемете там? Повишаване на интензивността на земеделието ли? В дългосрочен план трябва да обмислим какви пазарни мерки трябва да приложим. Не споменахте това в изложението си. Необходими са повече пазарни мерки. Мисля, че вашето предложение за пазарните мерки а именно инвестиране в застраховане е абсолютно неправилно. Трябва да намерим някакво друго решение – ще ви дам за пример млякото. Трябва да решим дали да продължим по същия начин или да приложим някакъв друг подход. По отношение на втория стълб, да, зелените винаги са я поставили сред приоритетите си. Дори и да не са ясно структурирани стълбовете, трябва да предприемем приоритетни мерки, като мерките по подхода лидер, мерките за озеленяване. Държавите членки трябва да имат, да разполагат с определени суми, които да инвестират и в тези мерки. Не бива да се инвестира всичко само в повишаването на конкурентоспособността. И още един последен коментар – повечето колеги говориха единствено от гледна точка на селските стопани, но мисля, че трябва да вземем предвид и ролята на селското стопанство във връзка с опазването на околната среда, устойчивостта, както и ролята на селското стопанство за потребителите. Трябва да вземем предвид и потребителите трябва да оправдаем политиката си и пред данакоплатците. Затова трябва да си помислим дали решенията, които ще вземем, ще бъдат възприети от широката общественост. В някои държави членки се среща много голям отпор по отношение на реформите. Има много държави членки, които мислят само за средствата, които могат да им бъдат отпуснати, но не и за реформите. При всички положения обаче се нуждаем от реформи и парламентът ще работи по тяхното изготвяне. Благодаря на Мартин, колегата Рюбих. Благодаря. Благодаря, eh, ще бъда кратък и е, конкретен. Искаме да поставим няколко въпроса. Питаме се, например, по отношение на държавите членки с регионални разделения, ще има ли някаква помощ? Какво ще стане в държавите членки, в които има по-добре развиващи се региони и по-зле развиващи се региони. Как ще подходите към тази ситуация? По-нататък, по отношение на обвързаната помощ, тя ще се запази или за продукти е, като мляко, ориз, тютюн? Знаем, че тук е, има въпроси, които трябва да бъдат решавани. По-нататък искам да попитам за качеството по отношение на висококачествените продукти, те трябва да бъдат, за да бъдат пласирани на пазара, трябва да бъде оказано как точно са били произведени. Каква рекламна процедура ще има за тези продукти. И още нещо, господин комисар, което винаги е, повтарям, когато дойдем тук. Е, става дума за конкурентоспособността вътре в Европейския съюз. Много е важно, много е хубаво това, че повдигате този въпрос. Заедно с това, ако обаче не обърнем внимание на това, което става извън Европейския съюз, по-конкретно вноса, за съжаление, често забравяме. Това води до нелоялна конкуренция с нашите стоки. В този контекст е много трудно да осигурим условия за устойчиво производство за нашите фермери има някои споразумения с Марокко, например, които не можем да не поставим въпрос. Какво, че, така че какво а, правим по отношение на устойчивостта? Господин Рубик има думата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да изразя своето удовлетворение от срещата с вас. Винаги се радвам да се срещнем с вас и съм доволен, че с готовност идвате тук. Е, моята група се вълнува от много въпроси. Един, един от най-важните е социалното неравенство. Друг въпрос, който силно ни вълнува е повишаването на административната тежест за фермерите, за да докажат, че имат право на нещо. Те трябва да преминат през множество бюрократични процедури. Искам да кажа няколко думи за Латвия. Днес фермери от Латвия, Естония и Литва демонстрират в Люксембург, на площад Люксембург много депутати разговарят с тях, само че като че ли има разлика между думи и дела. Думите, е, които използваме, са чудесни. Що се отнася до делата, особено Латвия ще получи 22% от преките на ще получи плащания, които са 22% от средните. Това не е справедлив подход. Ето защо смятам до 2020 година това трябва, цифрата трябва да се повиши до 90%. Бюджетните разходи, които са предвидени за Балтийските страни са само 2 милиарда и надявам се, че моето предложение ще бъде чуто и ще постигнем онова, което искахме да постигнем днес Президентът на Латвия посещава, е на посещение в институциите в Брюксел. Той ще застане за това предложение. Остава ни време за работа по доклада. Но при всички случаи има какво да направим. Благодаря. Ще дам думата на тримата докладчици. Луис се отказва от правото си, тъй като се отказал, се затова мога да дам думата на Мишел. Благодаря, господин комисар, за това, че се заехте да се явите тук, за да направите това трудно представяне на предложенията, одобрени от Европейската комисия. Трябва да ви кажа, че съм съгласен, че от тук нататък земеделието трябва да съчетава равнопоставено екологичните аспекти и конкурентоспособността в много тежки економически условия. Изискванията за конкурентоспособност са необходими, за да има солидна перспектива нашият земеделски и хранително вкусов сектор. Те да бъдат постигнати чрез прагматични мерки укрепването на организациите на производителите, на интербраншовите организации – трябва да допринесе за общата конкурентоспособност и това е централен момент в реформата. Така се позволява на производителите да бъдат по-силни визави своите потребители, така ще се постигнат и допълнителни ползи. Нека не забравим, че говорим за 13,5 милиона замеделци и за 6 големи групи на разпространение на техните продукти. Мисля, че не трябва а, а, да се а, лицензират тези организации. Те трябва да имат а, истински правомощия, не да действат на ръба на закона в тези а, а, сектори. Ако а, искаме а, да. А, правим нещо по отношение на управлението на кризите, трябва да се обърне внимание на предложенията и на парламента. Като че ли предложенията ви в момента ли не се ползва с достатъчно реактивност? Е, някои е, елементи са направо забравени. Ако правилно е, съм разбрал, ако правилно чета в проекта на комисията се потвърждава режима на регламентиране. И а, вие искате а, сега а, да хвърлите това, което съществува към режима на винопроизводството, винарството и а, захаропроизводството. Необходимостта от економическа четивност в дългосрочен а, план в земеделския сектор ни задължава там, където е необходимо да намерим гъвкави мерки, които едновременно гарантират доставките за потребителите и економическото добруване на всички стопанства на нашия континент. Смятам, че в този дух трябва да работим за постигане на реформата на единната организация на пазарите. Благодаря, Стефан Лефор. Yeah. Господин председател, господин комисар, благодаря ви за това, че сте тук пред парламента. Има много бележки, но за да се справя по-бързо. Първо, битката за бюджета за ОСП не е спечелена и е необходимо всички да се впрегнем, а, за да ви подкрепим. Второ, във вашето изложение ми допадна подкрепата за минималното обвързване за някои производства. Това е абсолютно необходимо и тук трябва да постигнем победа. Трето, за озеленяването. Смятам, че предложенията, които правите, възпроизвеждат вече съществуващото, но не отварят нови перспективи за промяна на моделите на производство, които трябва да бъдат и економически, и екологично резултатни. Политиката трябва да е хоризонтална. Трябва да има малко постоянни пасища, малко така озеленяване, малко ротация на културите. Не виждам как с това ще постигнем целите си. Последното, което създава проблем, при представенето на вашето съобщение преди около година, е, казах същото. Мисля, че що се отнася до регулирането на пазарите, начинът по който трябва да подходим към глобалното управление е, трябва да имаме съответните мерки, а сега ни липсват мерки, които да са на нивото на размаха на проблемите. За цените, за доставките трябва да имаме такива мерки. По отношение на кризата по същество е добре да се ползваме с някаква сигурност във връзка с предвидения кризисен резерв трябва да бъде е, предложен регламент. Значи, говорите за 3 милиарда, трябва да се знае точно за какво а, е, говорите. И най-сетне, е, по-добре трябва да бъдат организирани всички механизми, свързани с нивото на сигурност. Благодаря, Джовани Лавия, след което ще дам думата на комисаря. Sicuramente il благодаря, господин председател. Хоризонталното регламентиране на финансирането на сълскостопанската политика засяга системата като цяло. Най-трудно за разбиране е именно това хоризонтално регламентиране, но именно то оказва значително въздействие върху цялата система – Мисля, че трябва допълнително да разгледаме някои аспекти от вашите предложения, също и с оглед на хармонизирането на мерките след влизането в сила на договора от Лисабон. Имам предвид и правомощията за делегиране на комисията – до момента. Имаше някои разлики между комисията, съвета и парламента. Мисля, че това въжи и за настоящия пакет. По въпроса за разходването на средствата, в някои области предлагате запазване на настоящата система. Имаше и предложения от страна на комисаря за политиката за сближаване – Мисля, че трябва да правим разлика между държави, в които е, е по-застъпена регионалната структура и държави с по-централистично управление. По всички тези въпроси предстоят допълнителни разисквания. По въпроса за съразмерността на проверките, тук трябва да сме много внимателни при прилагането на мерките. Трябва да обърнем внимание на някои аспекти, които са важни, дори и някои да смятат, че са от второстепенно значение. Първо трябва да си отговорим на въпроса какво се цели с тези проверки. И ако бъдат възстановени някакви средства в следствие от контрола, трябва да се знае за какво се използват. За проверките на съответствието вече бе изказана критика по този въпрос, в това число и от Европейската сметна палата. Европейската сметна палата разкритикува предложението за намаляване на плащанията с фиксирани суми. Мисля, че процента, който предлагате тук е прекалено висок да обобщим, трябва по-подробно да разгледаме всички ваши предложения. Благодаря. Спазихме графика. Сега ще дам думата на комисаря да отговори. Искам да кажа на колегите, които, на които не можах да дам думата да се изкажат, че работим със службите на комисаря за да осигурим още една възможност за дискусия. В аз исках да обикновено аз се опитвам да остана, за да могат всички да се изкажат. Този път трябваше да направим компромис. Както каза Пауло, ще ще се, ще се срещна с вас колкото пъти е необходимо, за да разгледаме е, всички аспекти. Няколко думи в е, отговор на първите ви въпроси и наблюдения. По отношение на бюрокрацията, мисля, че този въпрос вече е обсъден. Мисля, че в сегашната ОСП се опитваме да постигнем баланс между необходимостта да постигнем резултати и да не осложняваме нещата. Ние трябва да се стремим да постигаме максимални резултати с минимум усилия. Много резултатите са изключително, може би най-важното съображение. Сега не бива да забравяме, че не можем да предоставяме средства без да искаме нищо на среща. Трябва да видим как да направим така, че да изискваме резултати, заедно с това да не се осложняват нещата. Това е основното съображение, което ни ръководеше, когато формулирахме мерките. Аз, например, ви дадах пример с почвата. Тези мерки се оказа, че има опасност да създадат допълнителна бюрокрация чрез допълнителния контрол. Ето защо предложихме мерки, които може би не са толкова амбициозни в някои области, прекалено амбициозни в други. Затова се опитахме да намерим е, среден път, е, без е, да осложняваме нещата за производителите. 7% са за растителността, която опазва плодородието на почвата. В момента те не отговарят на изискванията за помощ, но в бъдеще могат да бъдат. По-нататък горските пояси Целта е да се избегне ерозията на почвата тези пояси също отговарят на изискванията за 7%. Тоест има форми на растителност, които отговарят на изискванията за помощ. По отношение на обвързаната помощ, условията са запазени с уточнението, че е, трябва да има достатъчна обосновка, ориентираност е, към пазара. При всички случаи трябва да има е, обосновка. По отношение на предложението на отношение на, Бал... на балтийските страни, може би предложението на комисията не отговаря на очакванията и, и заложените цели. За първи път обща селскостопанска политика и бюджетът ти се решават заедно с бюджета и политиката. Аз съм наясно, осъзнавам факта, че има въпроси, които следва да се обсъждат и някои от аспектите ще излязат извън рамките на обща сълскостопанска политика. Искам да ви напомня ограничението за 30% разлика. За това беше взето решение е, от комисията в рамките на бюджета, а не на ОСП. Тоест има неща, които излизат извън рамките на ОСП, тъй като става дума за бюджетните взаимоотношения между държавите държавите членки. По отношение на регулирането на производството, винаги сме казвали, че пазарните мерки трябва да осигурят е, истинска продоволствена сигурност. Има сектор, предвидени секторни мерки. Преди няколко месеца бяха взети решения за винопроизводството а, е, и други. Комисията ще представи доклад за виното, плодовете и зеленчуците през 2012-2013 година. Това са мерки, които искаме да запазим. Това, което предлага комисията в този пакет, са общи инструменти, за да се е, осигури е, сигурност, мерки, които да могат веднага да бъдат предприяти. Между друго, организацията на производителите, аз мисля, че в бъдеще това трябва да бъде ключов елемент при управлението на пазара, управлението на кризи. Ако искаме да няма бюрокрация, ако искаме да се справим с проблемите по същество, трябва да дадем възможност на производителите и техните организации да реагират. При всички случаи аз отчитам, че с тази реформа и с, процес, с процеса на взимане на решение не сме в ситуацията от 2003 година, когато комисията е, може да вземе решение в рамките на един ден. Този процес е, предполага е, дискусии, консултации и с възоснова на това предложение, което е представено, комисията и аз самият сме готови да предприемем, да работим в дух на сътрудничество и участието на всички и това е духът, в който аз ще разговарям с вас през следващите месеци. Благодаря ви за вниманието.